So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ladies and gentlemen, colleagues. Уважаеми колеги, дами и господа. Because we are already late. Моля ви да вземете местата си, тъй като и без друго закъсняваме вече. Съжалявам за това. Нека да започнем заседанието ни. Сега ще продължа на немски язика. Ако нямате възражения, предлагам да приемам дневния ред в настоящата му редакция. Имате ли коментари по дневния ред? Госпожа Шайдрова. Ano, děkuji za udělení slova. Е, paní předsedkyně, е, já bych chtěla... Госпожо председател, бих искала да помоля гласуването за двамата заместник-председатели да бъде отложено последните причини. Ние нямаме сигурност, че кандидатката, която предлагаме, ще бъде избрана и много съжаляваме, че тук се стига до известен натиск и че тя бива изолирана. Необходимо ни е малко повече време. Ние проявяваме респектен към тази кандидатка. Искаме да я подкрепим, поради което ви молим гласуването да бъде отложено, по-специално за септември. Това, което се случи, за него съжаляваме. Петра Еверт. Съжалявам и аз, обаче ние не сме съгласни с това да се отложи днешното гласуване. Не знаем какво може да се промени до септември, поради което аз бих е, предложила избора да се проведе днес така, както е предвидено. Госпожа Шайдрова. Благодаря. Ако не сте съгласни с това предложение, за отлагане на гласуването, тогава предлагам гласуването за кандидатката, която заема мястото на четвърти заместник председател да бъде предложено от нас. Иначе бих помолила да отложим гласуването. Председателката при мен има депозирани две искания. Първо да се отложат и двете гласувания за септември. Това е първото искане. Второто искане, само гласуването по четвърти заместник председател да се отложи за септември. Аз бих казала добре, обаче преди това искам да ви уведомя, че днес имаме някои заместници и моля, ако не всички заместници и съответните колеги, които не присъстват, е, не съм ги споменала, за Тео Сагоракис и Юлио Винклер от ЕНП, за социалистите Иван Гарсия да Бланко, след това за Обнови Европа госпожа Керен Мерхиор, за Джудит Хунтинг, за место Джудит Хунтинг, за ЕКР Легутко, е заместен от госпожа Канко. След това за Катерин Гризе, Доминик Билде и за Клер Фокс, Киара Джарма. Да. Има ли други заместници? Защото днес, тъй като вакансията приближава, много хора са изпратили заместниците си. Тук, моля. to press, to press the button to activate. This one? Yes. Uh, Anne-Sophie Pelletier for... Yorgulis. Yorgulis. Gui. Thank you. Dank für die Mitteilung. Gibt es weitere Vertretungen? Благодаря. Има ли други заместници? Не виждам. И сега искам да попитам дали всички имат картите си за гласуване при себе си. кажа, че за съжаление моята карта не е в мене. Можете да възложите на вашите асистенти бързо да ви вземат една карта за гласуване. Карти се предлагат. Гласуването и без това няма да бъде тайно, а ще се гласува с дигане на ръка, така че е, ще имате една-две минути е, преди тайното гласуване да намерите вашата асистентка и да ви осигури карта. Сега, както е, избора на трети, така и на четвърти заместник председател ще бъдат отложени за септември, за по-задълбочена дискусия и постигане на споразумение по този въпрос. Кой е за отлагане? Аз мисля, че доста се бавим с избора. Моята група е по-скоро против това да се отложи гласуването, освен ако не се вземе решение днес. ЕНП може би могат да номинират друг кандидат. Точно за това се изисква повече време. Имаме вътрешна дон система и не може веднага да се каже, че веднага може да бъде предложено друго лице. Трябва да се извърши известно преструктуриране, което не става от днес за утре. Има и други дискусии, които тъкат в момента, така че бихме помолили поне да се спази принципа на дон системата и да се даде възможност гласуването за нашите кандидати да се приеме като минимум. Госпожа Шайдрова. Аз не съм много доволна, че ще процедираме така. А ние ще процедираме с гласуване. Ние сме убедени, че нашия кандидат Андрея Боскот е много активен член на Европейския парламент, така че няма никаква причина тя да бъде изключена. Ние познаваме вече от 5 години, работили сме с нея, така че не сме доволни от ситуацията, която беше създадена. Разбира се, че ще гласуваме. Разбира се, ние ще водим преговори. Проблемът е, че в дневния ред нямаме възможност да провеждаме дебат, поради което аз бих е, преминала към гласуване и няма повече да дискутираме, защото не може да се каже повече по същество, поради което аз сега бих започнала с гласуването. Кой е за двете гласувания да се отложат за септември? Кой е против? Четирнайсет на 14. С това искането се отхвърля. Преминаваме към второто искане. Само изборът на четвърти заместник председател. Не, всъщност нека да проверим чрез електронно гласуване, но за съжаление не всички карти са тук. Е, бихме предложили на господина Демов, тъй като гласуването не е тайно. Да всъщност ще трябва и двете гласувания да ги проведем така. А, момент. Като че ли Картата е паднала от чантата ми. Така, можем сега да проведем това гласуване. Кой е за е, отлагане? verloren. It's not working or? S&D has one too much. От групата на социалистите и демократите има един глас повече. Е Би било добре още веднъж да проверим, за да гарантираме само тези, които имат право на глас от тази политическа група, наистина да гласуват а не други. С това прекратявам гласуването. 13 за, плюс 2 от нас, 15 на 15. Виждате патова ситуация, с това се отхвърля искането. Преминаваме към гласуване на това дали само едно гласуване за четвърти заместник председател да се отложи за септември. Кой е за отлагане на гласуване на избора на четвърти заместник председател за септември? Кой е за? Стигане на ръка. Кой е против? Повечето са за. Така че днес ще проведем само избор на трети заместник председател, а за четвърти заместник председател ще гласуваме през септември. Сега преминаваме към съобщения на председателя. Днес езиковият режим е следния. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, латвийски, полски, словенски, български, словашки и харватски. Виждате, че има доста голям езиков режим за членовете, които ползват превод. Използвам случая, за да благодаря на преводачите предварително. Искам също да посоча, че тази среща се излъчва чрез вебстрим. И освен това искам да кажа, че решенията на координаторите от 15 юли 2019 година, които на 16 юни бяха изпратени по имейла на всички членове на комисията КУЛТ са прияти официално и до съответния срок от 18 юли нямаше възражения, така че тези решения се смятат за прияти. Сега преминаваме към точка трета от дневния ред избор на трети заместник председател. Бях уведомена, че следните заместници ще участват в гласуването и стигаме сега до списъка Юлио Виклер, Иван Гарсия Далбланко, Карен Мелхиор, госпожа Канко, госпожа Билде, Киара Джема и госпожа Бетие. Това всички заместници ли са, които днес ще участват в гласуването? Виждам, че няма други. Тогава искам да посоча, че нашето събрание има кворум, когато има 8 членове, а виждам, че сега има много повече от 8. Искам да обърна внимание, че ако има изменение, е, трябва да информирате председателя преди гласуването, когато става дума за заместниците. Сега започваме гласуване за трети заместник председател. Петра Камеревер, благодаря. Е, госпожо председател, предлагам Джули Уорд от групата на социалистите и демократите. Има ли други кандидати? Казва председателката. Виждам, че не. Виждам, че с това кандидатката госпожа Джули Уорд Тя е номинирана от една политическа група, пълноправен член на комисията КУЛ. Също така тя е подпълнила декларацията по кодекса за етично поведение. Искам да попитам кандидатката дали е съгласна с номинацията. Да, съгласна съм. Това е огромна привилегия и чест за мен – Радвам се, че имам доверието на большинството от хората тук. Благодаря на всички, които проявяват доверие към мен. Някои от вас ме познават от предходния мандат. Искам да ви благодаря за подкрепата за работата ми. Искам да попитам дали има искане за тайно гласуване. Да, госпожа Шайдрова. Бих искала да се гласува тайно по електронен път. Искане за тайно гласуване трябва да бъде внесено поне от една пета, защото всъщност членовете, от чието име говори госпожа Шайдрова, са 8, всички 8 тук ли са? Да. Така че ще проведем тайно гласуване. Искам да посоча, че изборът ще се проведе чрез тайно гласуване, тъй като поне една пета от членовете на комисията са внесли искане за такова гласуване. Искам да кажа, че всеки член разполага с един глас, 8, ЕНП 8, социалисти 6, Обнови Европа 4, Зелените 3 гласа, ЕКР 3 гласа, ИД 3 гласа и независими 2 гласа. Аз не знам дали на всеки тур от избора ще се извършва с абсолютно мнозинство на подадените гласове. Сега гласуваме за трети заместник председател Джули Уорд. Процедурата е чрез тайно гласуване а всъщност копчетата, като погледнете пред вас, ще видите един процеп. А! Тук има проблем с стола, както видяхте. Днеска много драматично протичат нещата. А виждате един процеп за гласуване. Там се въвежда картата, който е нов член. Моля да въведе картата, тогава се вижда, че просветва името ви. Ако а, не просветва името, картата не е поставена правилно. Така че сега проверете дали всички правилно сте въвели картите си. След това от дясна страна има още един процеп с три е, копчета. Отляво в зелено с да, по средата бяло копче за въздържал се и червеното копче от дясната страна е за гласове против. Сега ще проведем пробно гласуване, защото мисля, че в тази комисия още не сме провеждали тайно гласуване. Сега гласуваме дали искате да изберете Пласидо Доминго за председател или не. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. В този случай Двадесет и трима души са подали гласовете си, шестима въздържали се – 5 гласа против, 18 гласа за, така че теоретично Пласидо Доминго е наш председател, но е, тъй като не гласуваме не за него, а за Джули Уорд, повтаряме процедурата този път за Джули Уорд. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 гласували, 18 за, 5 въздържали се, 6 против. С това Джули Уорд е избрана. Джули, приемаш ли избора? Джули, nimmst du die Джули, приемаш ли избора? Аз мисля, че тя като приема аплодисментите е, приема и избора. Да, аз е, бях твърде заета да приемам поздравления. Добре, ние също ви поздравяваме за избора и ви моля да заемете мястото си тук до нас. So, now we come... Преминаваме към следващата точка от дневния ред. избор на четвърти заместник председател. Този избор отложихме за септември, така че започваме с гласуването. Трябва да проведем различни гласувания. Днес ще гласуваме за три мандата за започване на така наречените междуинституционални е, преговори за програмата Еразъм, за програмата Творческа Европа и за програмата Европейски корпус за солидарност. Както ви е известно, по трите програми Европейския парламент е изложил становището си на първо четене. Финското председателство посочи, че проявява готовност да започне възможно най-скоро преговорите и е в абсолютен интерес на Комисията по култура да не се отлага процедурата. Ние трябва да подготвим началото на тези преговори, така че е много важно да се знае това. През 2021 година ще трябва да е готова цялата програма и времето до 2021 година е относително малко, така че голямата молба е да гласуваме така че да започнем възможно най-бързо между институционалните преговори с съвета и да приключим програмите на време и през 2021 година програмите за култура и образование на Европейския съюз е, за младите хора да могат да бъдат продължени. Искам да посоча още някои неща. Член 72 от правилника на Европейския парламент гласи, че когато парламентът е приял становището си на първо четене, вече получава мандат за преговори и е, след това компетентната комисия по всяко време може да реши с мнозинство да започне преговорите. Ние имаме 16 гласа за за всеки от трите мандата и сега нека да преминем директно към гласуване или някой от докладчиците желая да вземе думата. Сега виждам, че не. Така че можем да преминем към гласуване. Първо ще гласуваме за Еразъм Плюс. Гласуването ще бъде електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 27 гласа за, един въздържал се, един глас против. С това могат да бъдат започнати преговорите, когато съветът е готов. Преминаваме към второто досие. Гласуване на решението за започване на междуинституционални преговори по програма Творческа Европа. Тук също моля да започнем гласуването. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Тук също 27 гласа за, 1 въздържал се, 1 глас против. Тоест, приема се мандата. Преминаваме към следващото гласуване. Създаване на програмата Европейски корпус за солидарност. Тук също става дума за гласуване относно решение за започване на междунационални преговори. Тук също е, гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 23 гласа за, 2 въздържали се, 3 гласа против. Виждате, с голямо мнозинство се приема започването на междуинституционални преговори. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, всички раздели. От гледна точка на докладчика по становище – Става дума за бюджета за 2020 година в рамките на текущата средносрочна финансова рамка. Както знаете, на 5 юни комисията представи или по-скоро публикува проекта и всички важни документи заедно с бюджетните линии бяха изпратени на членовете. В бюджетната процедура има две части. Първо, установище на комисията Култ по бюджетния план – тя ще бъде представена на 4 декември и след това изменения по самия бюджет, които ще бъдат гласувани на 4 септември. Госпожа Камеравер днес ще изложи какви изменения смята да предложи за общия бюджет. И преди да дам думата на Петра, искам да припомня, че срокът за внасяне на изменения по общия бюджет в КУЛТ на 25 юли приключва в 16 часа. Измененията, съгласно решението на координаторите, е, се представят на английски язик и всички предложения за пилотни проекти и подготвителни мерки също се внасят като изменения към общия бюджет. Това се дължи на факта, че трябва да спазим определени срокове. Съкратените срокове станаха факт, защото е, новите членове на парламента трябваше да получат възможност да внесат изменения. Ако бяхме приключили процедурата преди изборите, те нямаше да имат такава възможност. Така че много ви моля по изключение да се съгласите с тези ограничения. И сега, Петра, давам ти думата за около 5 минути. Благодаря. Уважаема госпожо председател, скъпа Сабине, скъпи колеги, бюджетната процедура за 2020 година – беше започната през пролета тази година. През април нашата комисия изпрати писмо до Комисията по бюджети и там очертахме нашите приоритети за общия бюджет 2020 година. Миналата седмица координаторите ме избраха за докладчик е, по бюджетните изменения. Първо искам да благодаря за гласуваното ми доверие и сега аз трябва да предложа тези бюджетни изменения, разбира се и вашите предложения за изменения да, трябва да бъдат включени и след това да се е, излее в подходяща форма политическото виждане на нашата комисия. Общия бюджет се ориентира към три точки. Първо, приоритети на нашата комисия, които бяха изложени в е, писмото до бюджетната комисия, е, най-вече гарантиране на съответно финансиране на нашите програми Еразъм Плюс, Творческа Европа и също за Европейския корпус за солидарност, както и програмата Европа за гражданите. Трябва също да разгледаме становището на съвета по бюджета 2018 е, от 8 юли 2019 и да представим нашите предложения за пилотни проекти и различни мерки. На тази основа ви предлагам да излезете малко от общия бюджет за финансовата 2020 година, предложен от съвета. Вие знаете, че тези програми за тях се предвижда значително съкръщаване на средства. Единствено по програма Еразъм Плюс няма съкръщение на средства и аз смятам, че това не би било приемливо за нас. Всички ние знаем колко голямо е значението на Еразъм Плюс, Творческа Европа и Корпус за солидарност, също и Европа за гражданите – тези програми допринасят значително за социалното сближаване в Европа и е, наред с парламента, също и комисията и съвета през последните години не пропускаха възможност да подчертаят колко са важни тези програми и очевидно е, че е, наистина тези думи е, като че ли за съвета останаха думи. Предложените от съвета съкръщения са неприемливи. На нас са необходими не по-малко, а повече средства за тези програми. <clears throat> Знаете, че Творческа Европа е недостатъчно финансирана и то хронично. Има също и е, квоти на отказ 17 до 70% при Творческа Европа, не защото проектите са лоши, а защото просто не достигат средства. Ние затова и предлагам както при Еразъм Плюс, така и при Творческа Европа, така и при Европа за гражданите – ние трябва да увеличим бюджетните линии с 10%. Това изглежда е, като сума, която се приема и от нашата комисия по бюджети, смятам, че това ще бъде правилният сигнал да се каже на съвета не, не съкръщавайте средства, а дори отделете малко повече средства, за да има съответна основа за е, трилога и преговорите в него. Що се отнася до пилотните проекти и подготвените мерки, моля всички под формата на бюджетни изменения да засягате само тези проекти, които комисията е оценила с А или Б. Какво означава това по оценката на комисията? А директно, а Б след преработка. Аз мисля, че опитът показва, че С и Д проекти едва ли имат шанс да минат, така че моето предложение е да се концентрирате върху проекти А и Б. Но, разбира се, вие бихте могли да внасяте и други пилотни проекти. Аз ви прикамвам предложените от комисията изменения, които са оценени с Б, да ги прегледате още веднъж по-подробно и да вземете предвид измененията в бюджета. Искам да посоча, че не, ама да подкрепям а, пилотни проекти или програми, които са оценени от комисията с С и Д, но накрая все пак ще решим в комисията. Нашите членове, които изпратиха проекти за предварителна оценка на комисията, моля ви да разглеждате тези пилотни проекти като бюджетни изменения и да ги внасяте като такива сега до 25 и след това след оценката, която възможно най-бързо ще бъде представена, може би, да решите дали да ги поддържате или да ги оттеглите. Те трябва в някаква форма да бъдат включени в бюджетната процедура. За съжаление, тази година не се предвижда друга процедура. А иначе, аз очаквам с нетърпение вашите предложения и идеи във връзка с бюджета. Смятам обаче, или поне се надявам, че моите предложения ще срещнат вашето съгласие. Благодаря ви за вниманието и сега очаквам вашите коментари. Благодаря. Благодаря, Петра Камераверт. Първо, ще дам думата на докладчиците в сянка, но виждам, че единствения докладчик в Сянка, който е посочен до момента Кристиан Елер, не е тук, а другите политически групи не са излъчили докладчик в Сянка, така че моля координаторите, възможно най-бързо, защото срокът за внасяне е 25 юли, и е, ще трябва да има разговори и обсъждания до началото на септември, така че много ви моля да си помислите е, как да се работи по това досие. Е, ще трябва да има и компромиси, така че посочете докладчик в сянка. Моля сега всяка от политическите групи да вземе думата госпожа Фалан. Ние определихме докладчик в сянка и това съм аз. Добре, благодаря. Искате ли веднага думата? Не, през едната седмица ще се свържа с госпожа Камер Еверт. Има ли други желаящи да вземат думата по бюджета? Госпожа Билда. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожа докладчик. Тази година виждаме, че има доста разхищаване на средства, особено в период на несигурност в финансово отношение, породено от Брекзит. Следването на програмите, например за пътуване на млади хора до 18 години, това изисква 13 милиона като кредити за бюджетни кредити. Обаче има слаб интерес към програмата. Освен това, средствата за изпълнителните агенции остават неизменни. Мисля, че не трябва да се насочват средства към толкова много различни източници, защото това е нещо, което вече сме го виждали преди. Благодаря, госпожо Билди. Господин Киси Юрек, искам да посоча, че ще решим скоро за докладчиците в сянка. И второ, искам да подчертая, че наистина трябва да се ангажираме за един по-добър бюджет за култура и образование това, което съветът иска, не е приемливо за нас. Благодаря, благодаря господин Киселиурък. Има ли други желаящи да вземат думата? Госпожа Динаофи. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз мисля, че думите на колегата са справедливи. Както и през последните пет години виждаме, че фондовете за Комисията по култура са фондове, които никога се насочват към проекти без някакъв особен фокус. Културата всъщност означава да възпитаваш хората в техните права и задължения. Тоест е необходимо всички програми на Комисията по култура, например Творческа Европа, която е изключително важна – трябва да получи повече подкрепа от Европейската комисия. Що се отнася до пилотните проекти, за съжаление, знаем, че проектите, които са от категорията Б или С или Д, не се взимат предвид. Това е жалко защото в пилотните проекти могат да се родят интересни идеи, които да се предложат на сдруженията и на гражданите. Като движение 5 звезди ние ще предложим отново на грамотност за всички. Много интересен и полезен проект той е много важен, защото осигурява грамотност по отношение на социалните медии. Това е начин и за противодействие на фалшивите новини. За да се борим срещу фалшивите новини, трябва да можем да използваме новите технологии. Надявам се, че през следващите 5 години ще работим по ползотворен начин. Благодаря, госпожо Динов и госпожа Шойдрова. Благодаря. Искам съвсем накратко да се спра на факта на критиките, свързани с еразъм и творческа Европа. Ние установяваме, че има доста хора, които не са удовлетворени. Едва 20% са за проекти. Не става дума за разхищения, а по-скоро за мобилност на студентите, на професорите. Става дума за дейността на творците, на медиите, на творците в областта на киното. Всичко това е много важно и трябва да има средства за тях. Що се отнася до Европейския корпус за солидарност – Става дума за нещо много важно и следва да имаме предвид, че има проява на интерес от страна на младите хора и за това ние трябва да направим нужното, за да се осигури финансиране. Също трябва да се направи нещо повече за ограмотяване, за образованието и прочее. Господин Франц, за мен е важно да погледнем и към миналото, как изглеждаха критерии като ефективност и устойчивост на проектите в миналото. По наш опит и по мой личен опит в частност, една съществена част от гражданите в Европа не са в състояние да участват в много проекти, поради факта, че бариерите са много високи. Обаче ние знаем, че проекти, които се провеждат от горе надолу, не са устойчиви и успешни. По-скоро практиката показва, че проектите трябва да се провеждат от е, долу нагоре и е, да няма патерналистичен принцип в тях, поради което е, такива проекти са успешни. През изминала през миналото е, имахме е, ромското десетилетие, доклада беше много отрицателен и е, това не беше чудно, защото засегнатите хора не са включени на равни начала в цялата концепция. И ако наистина ние искаме устойчивост и успех и наистина искаме да променим ситуацията на хора в неравностойно положение в културата и образованието, ние трябва да започнем да сваляме бариерите, да включваме хора, които са засегнати. По този начин ние можем до голяма степен да избегнем корупцията и в бъдеще да постигнем много повече успехи. Това е видно от добри проекти, които ние сме видяли, с които сме се запознали. Сега за пилотните проекти също е, прочетох много внимателно. Видно е, че хората, които вземат решения, нямат е, практически познания, поради което се взимат и погрешни решения. Така че ви моля, също и колегите, още веднъж е, много точно да проверите нещата и е, да си помислите как можем да изострим вниманието на хората към тази тема, така че да се вземат правилните решения. Това бих си пожелал и за следващия мандат. Благодаря. Господин Винклер. Благодаря, колеги, госпожо председател. Искам да кажа, че много се радвам, че съм член подгласник на тази комисия. Надявам се, че мандатите, гласувани преди няколко минути, ще бъдат изпълнени много добре от преговорния екип и в, многата, и в новата многодишна финансова рамка ще имаме достатъчно средства за еразъм, но и, и общо за, за всичко. И аз се надявам, че програмите, насочени към младежите, ще бъдат добре финансово обезпечени. Надявам се, че ще можем да намерим и постигнем взаимодействие между различните програми пример. Много ми хареса програмата Discover е, е, EU. Откри Европейския съюз. Това не е подарък, не е безплатна туристическа агенция. Това е, е начин Европейския съюз да покаже, че осъзнава какво означава да влезе да пораснеш, да станеш пълнолетен. Това е изключително важен момент в живота на всеки млад човек и в този момент е много важно младите да бъдат привлечени към Европейския съюз. Ех, разбира се, можем да намерим начин да свържем този проект с програмата Еразъм, но наш дълг е да изразходваме много повече средства за младите като цяло и за младежки програми, защото ние трябва да работим в областта на комуникации, фалшиви новини, новите предизвикателства, с пред които сме изправени. Това са нови явления, явления, които не съществуваха преди 15-20 години. Сега това са въпроси, които трябва да бъдат решавани предимно посредством младите хора. Благодаря, господин Винклер. Преди да дам думата веднага на комисията, ще попитам, желая ли още някой думата. Ако не, аз е, ще кажа някои неща. Ние частично, поне за един пилотен проект, знам, че той има оценка С, обаче не от специализираната комисия, а от е, дирекцията по бюджети. Така че молбата ми е също С проектите – да ги разгледате много подробно, защото много често те не са класифицирани както трябва. Например, при един пилотен проект става дума за нещо, което е включено в законовия текст за новите програми, така че аз не мисля, че това е толкова лош проект, че да получи оценка С. И е, ние бихме го включили или по-скоро сме го включили в новата програма с голямо мнозинство. Така че много ми моля, хвърлете поглед към съответните програми. Е, виждам обаче, че господин Руис Тавеса иска думата, след това комисията. <clears throat> Muchas gracias, Presidenta. Quiero hacer una referencia también a la cuestión de los... Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи за пилотните проекти във връзка с това, което казахте вие. Аз мисля, че подходът на говорителя на нашата група, господин Камеревет, е много важен. Очевидно, това се отнася за програмата Еразъм Плюс. Затова не е приемливо съветът е, да планира каквито и да е съкръщени на средствата. Точно обратното. Това са програми, които трябва да получат много по-голямо финансиране. Действително, това е също нещо, може би, което трябва да разгледаме в бъдеще, че според договорите Европейският е, съюз е, няма много големи компетенции в ресора на нашата комисия образование и култура но поне а, трябва да се борим за силно финансиране. Съюзът а, не може да напредва само чрез прилагане на публични политики или пък а, а, чрез а, промяна на договорите. Това е въпрос, който трябва да разгледаме по време на сегашния ни а, мандат. Що се отнася до пилотните проекти, както каза и председателят, има един проект по-конкретно. Ние го представяме вече трети или четвърти път вече. Става дума за нашето предложение да се окаже съдействие да се приложи програма във всяка община на Европейския съюз, да има един общински съветник, който да отговаря за въпроси, свързани с Европейския съюз. Това ще има много сериозно отражение върху цялата територия. Така ще се доближи Европейския съюз повече до гражданите. И не можем да разберем защо Европейската комисия многократно се противи да се обсъди това измерение на програмата. Джули Лот. Благодаря ви за думата. Аз исках да се изкажа, за да защитя инвестициите, които прави Европейския съюз чрез програмите за култура и образование в проекти с трети страни. Всички вие ще получите задачи да представлявате Европейския съюз в делегации за връзки с други страни и винаги, и никога не трябва да забравяте, че членувате в Комисията по култура. Никога не бива да забравяте програмите за култура и ще можете да покажете ползата от взаимодействие на културния фронт с трети страни. Говоря от опит. Аз бях член на делегацията за връзки с Босна и Херцеговина и Косово в последния мандат и аз успях да се убедя отражението на програмите за култура върху страните преживели конфликт. Европейския съюз е предимно проекта за мира и културата е път именно към това. Всички тези проекти обединяват хората. И това е пътя да постигнем по-мирен свят. За това аз искам да защитя изразходването на средства по тези програми. Благодаря на Джули Уорд. Е, искам да видя дали още някой желая думата. Ако не, ще дам думата на комисията за становище. Кой днес ще говори от името на комисията? Моля. because it's not working. Бихте ли се преместили, защото микрофоните около вас очевидно не работят? Yes. Please switch off the other. Okay, thank you very much. Sorry for this. Благодаря ви много. Най-напред искам да поздравя новата председателка и заместник председатели, а както и цялата комисия за новия мандат. Желая ви успех! Използвам възможността да благодаря на бившия председател госпожа Еверт и екипа й за работата й през последните години в подкрепа на програмите и проекти, които са много важни за нашата политика. За бюджета 2020. Ние трябва да сме сигурни, че всяко евро от бюджета на Европейския съюз а, има възвръщаемост от поне едно евро за гражданите. Това е особено важно и за моята а, дирекция. Това е много важна цел и за в дългосрочен план. Е, и Надявам се, че ще можем да разчитаме на вашата ясна подкрепа на нашата политика и че ще можем заедно е, да работим по ефективен начин. Както знаете, сегашната година е последната година от е, предишната МФР. Е, от ключовите приоритети са конкурентоспособна економика, младите хора и творческа е, индустрия. Тази финансова година е, започна с ниско ниво на финансиране, което започна да се повишава. И 2020 година следователно ще бъде много важна година и ще имаме възможност да финансираме много повече проекти от друга страна, и това ще бъде много важно. Благодаря ви за това, че започнахте диалога. Ще бъде много важно диалога да използва 2020 година като база, като изходна точка, за да не се достигне до недостатъчно обезпечаване на проекти и програми. Затова е много важно сътрудничеството между вашата комисия и Европейската комисия по тези политики трябва да продължи. През 2020 година програмата Еразъм ще подсили подкрепата си за мобилност в областта на висшето образование и младежите. Общо увеличение ще бъде с 56 милиона. Действията, мерките за мобилност през 2020 година ще възлязат на 1,6 милиона. Също така ще може да се повиши създаването на транснационални национални мрежи и партньорства Програмата ще продължи да подпомага университетите и създаването на центрове за професионално обучение. За творческа Европа, както знаете, и ние ще трябва да се борим, за да постигнем подкрепата на съвета, за да не се съкръщава тази програма, тъй като, както знаете, ние не искаме да не се повторят неудовлетворителните проценти миналата година. Бюджетът за творческа Европа ще даде възможност да бъдат, по, да, да бъдат подкрепени 100 организации. Те са микро и малки организации. Това е а, преглед на ситуацията за проекто бюджета за 2020 година и приоритетите, които сме заложили в трите основни програми Еразъм Плюс, Корпус за солидарност и Творческа Европа. Благодаря. Благодаря. Тук обаче трябва да спомена, че всички тези неща, които чухме до момента, всички са в рамките на това, което сме е, договорили за 7 годишната финансова рамка. През първата година от програмата се изразходват по-малко средства, след това до края е, повече, така че не е някаква допълнителна печалба това, което имаме, а нещо, което и без това се покрива от програмата. Петра Камер Евер. Благодаря още веднъж за това важно указание. Във всички програми в началото ние стартирахме с по-малко средства, защото програмите бяха стартирани по-късно, защото преговорите пък за МФР бяха много дълги, поради което увеличенията всички се вместват в действащата рамка за МФР. И за това аз смятам, че съкръщенията, които сега съветът иска да въведе както при творческа Европа в културната и в медийната част, но също така и в програмата Европа за гражданите, това според мен е доста непочтено, защото 6 милиона, които ще бъдат економисани на това място, в цялостния контекст на бюджета няма изобщо да помогнат, обаче нанасят вреда на много решително място, където става Става дума за подкрепа на инициативата на гражданите в Европа, където става дума за малки културни проекти, културни инициативи, аудиовизуални медии и те да бъдат подкрепени в Европа. Наистина това е голяма грешка и е, аз е, се радвам, че очевидно голямо мнозинство тук в комисията вижда нещата по същия начин като мен и проявява готовност заедно с мен да иска 10% увеличение на средствата по всички програми, така че да можем да изпълним този бюджет, което според мен изглежда възможно и би дало добро добър сигнал. Що се отнася до пилотните проекти, аз знам, че винаги има добри и умни идеи и за този тип проекти. Обаче знаем, че в рамките на една бюджетна година има само ограничени средства за такива проекти, поради което ще трябва да проверим още веднъж. Обаче аз съм готова да разгледам още веднъж някои от все проектите, дали е направена грешка при оценката, но мисля, че ние трябва сами да поставим приоритетите, защото ако не направим това сами, е, приоритетите ще бъдат поставени от други, а тези приоритети може би няма да ни харесат. Така че ще трябва да намерим разумен подход, що се отнася до преговорите. Ние ще трябва да се борим с съвета в тристранните преговори парламентът иска отвояване на средствата за творческа Европа, отрояване на средствата за Еразъм и отвояване на средствата за Европа на гражданите. Знаем, че това ще бъде тежка борба, но парламентът винаги е посочвал, че поставя особен акцент върху опростяване за заявителите е, на програми и проекти, защото непрекъснато чуваме, че тук има големи проблеми и в комисията винаги сме посочвали, че не сме особено вълдушевени да бъдат подкрепени само големи проекти. Ние бихме искали да бъдат подкрепени по-малки проекти, защото те обхващат много повече хора. Точно малките проекти са тези, които обхващат толкова много хора, имат по-широк обхват и наистина е, проекта Творческа Европа е един от тях, е, но на първо място ще трябва да е, се защитим от предложенията на съвета и наистина ще трябва за следващите преговори ясно да покажем, че тук трябва да се действа и са ни необходими спешно много повече средства за всички програми, които попадат в компетенциите на нашата комисия. Благодаря на Петра Камераверт. Не виждам други желаящи да вземат думата. Обикновено след изказването на докладчика дебатът приключва, затова в края на заседанието не ми остава друго, освен да посоча срока за внасяне на изменения е 25 юли до 16 часа. Моля, внасяйте измененията на английски язик. Следващото заседание ще се състои в среда 4 септември от 9 до 12.30 и 15 до 18.30 часа и е, четвъртък 5 септември от 9 до 12.30 часа. Не ми остава друго, освен да ви пожелая приятно лято, да си почините добре през вакансията и след това, след лятната почивка, да се видим тук отново в Брюксел. Всичко добро до септември и още веднъж се изказва благодарност на преводачите. Пожеланието и за нас е приятна вакансия.